до приемането на протокола се считат за приеми. Окончателният проект за дневен ред, прият на председателския съвет на 22 октом... 22 септември, съгласно член 137 от регламента, беше разпространен. Със съгласието на политическите групи ви предлагам следващите промени. Сряда по отношение устните въпроси към съвета и комисията по директивата за услугите, е, устен въпрос 00108 от 2009 година, е, който всъщност се отнася до директивата за професионалната квалификация, се оттегля от дневния ред. Второ, докладът на госпожа Файон за списъка на трети страни, които са длъжни или са освободени от визи при преминаване на външните граници на Европейския съюз. се прибавя към дебата тази вечер след едноминутните изказвания. Трета промяна, трета Заглавието декларация на Комисията по политическото положение в Хондурас с оглед на изборите от 29 ноември 2009 година ще бъде изменен както следва. Декларация на Комисията политическо положение в Хондурас. Утре, четвъртък, предложението за резолюция. Накрая ще ви дам думата. Само да прочета програмата за утре четвъртък предложението за резолюция на комисията за заетостта по годишната програма Прогрес за 2010 година и списъка на дейностите по сектори, приета съгласно член 88 на регламента, е вписана в гласуването за утре. Господин Касолидес поиска думата. PP does not agree. ЕНП не е съгласна с промяната на заглавието в дневния ред на темата за Хондурас. Не сме съгласни, че това заглавие, свързано с изборите на 29 ноември, се предвижда да отпадне. За нас изборите са изключително важна част от целия дебат и считаме, че те трябва да останат там формулирани в заглавието. Според правилника, щом има възражения срещу предложените промяни, които са съгласувани между политическите групи, тогава трябва да гласуваме. В такъв случай искам да попитам някой иска ли да се изкаже в полза на предложението на господин Касолидес и също така някой, който да се изкаже против. След което ще поставим въпроса на гласуване. Сега, има ли някой, който подкрепя предложението? И някой, който е против? Не, а да, виждам, добре. Благодаря. Аз се изказвам за предложението, защото в края на кращата е ясно, че преговорите в Хондурас не постигнаха нищо. Избора е незаконен и ако настоящия президент си запази властта с преврат, Аз лично считам, че трябва да оставиме точката в дневния ред такава каквато е. Някой друг има ли желание да се изкаже? Господин Петърле. Само на един човек мога да дам думата. Благодаря. Ако може да се включи микрофона на изказващия се, моля. E, jaz se zelo zavzemam za to, da ohranimo dnevni red nespremenjen. Благодаря. Аз също съм за това да не се променя дневния ред. Аз бях член на делегацията на НП, която пътува в Хондурас и има възможност да оцени ситуацията там. Според мен е голяма грешка да се смята, че изборите ще се състоят заради това, което стана през юни. Все пак те са свикани от преди половин година и нямат нищо общо с политическите събития, които е, се случиха след обявяването на изборите. И смятам, че изборите са част от решението, а не част от проблема. Така че смятам, че трябва да се подкрепи демократичното развитие на Хондурас и също така и е формулирания дневен ред. Благодаря, колеги. Имаме предложение, т.е. възражение спрямо е, предложението на бюрото. Чухме едно изказване за, едно изказване против. Сега нека да гласуваме за включването на това изменение в дневния ред. Тоест да отпадне споменаването на изборите от 29 ноември. Които са за да отпадне това споменаване, моля да гласуват. Кой е контро? Кой е против? Моля. Окей. la votazione. Si vota la proposta della Presidenza. Сега гласуваме за предложението на бюрото, в което се иска промяна на дневния ред, т.е. да отпаднат думите с оглед на изборите 29 ноември. За, против, мисля, че ще трябва да проверим. Прего. Моля. Прего. Gracias. Señor presidente, para una cuestión de orden. Господин президент, един процедурен въпрос, моля. Е, картата ми за гласуване не е в мен, защото не беше предвидено да има гласуване. Моля, може ли да отбележите моя глас за? т.е. дневния ред да остане такъв, какъвто е в момента, но тъй като нямам карта, не мога да гласувам електронно. А, е, уважаеми ми колеги, тези от вас, които имат подобен проблем, благодаря, но не ми казвайте. Просто ще отбележим по какъв начин искате да гласувате. Но тези гласове няма да се отчитат. Ще ги впишем в протокола, но не могат да бъдат отчетени при гласуването картите ви трябва да са у вас винаги, защото винаги може да се окаже, че ще гласуваме. И сега не, не, не можем да дискутираме този проблем, колега, съжалявам. Ще отчетеме гласа ви. Сега, моля, тези, които са за предложението. Електронен вод, моля. Гласуването започва. Моля, който е за да гласува. La votazione è chiusa. За... Приключва гласуването. 252 гласа подадени, 109 за, 142 против, 1, 1 въздържал се са ответно тази част от дневния ред остава непроменена. Allora, interrompiamo la seduta, siamo stati troppo veloci. Eh, interrompiamo la seduta. Добре, сега ще е, прекъснем за няколко минути. Малко избързахме с процедурите. Ще изчакаме да дойде момента за обсъждане на решенията на срещата на върха на Европейския съвет.